дискусия. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми дами и господа тук в залата, а и извън нея. Много се, съм щастлив, че днес мога да споделя с вас представите си за двете ключови за Европейския съюз политики. Това е европейската политика за съседство и е, преговорите за разширяване на Европейския съюз. С нетърпение очаквам да работя заедно с вас в областта на тези политики, защото за мен е много важно вашето мнение. Европейският съюз сам започна един мирен проект, както Политиката за разширяване, така и политиката за добросъседство са продължение на този проект. Проект за мир в цяла Европа. Да не забравяме, че преди само две години получихме Нобелова награда за мир. Възнамерявам да направя по-отчетлив профила на Европейския съюз в а, двете политически области. Съюзът трябва да стане по-видим, по-добре да представлява собствените ни интереси, но и да се превърне в незаменим партньор за провеждане на реформи на нашите съседни страни. Ние трябва да бъдем уверени, като ключов играч в Европа, както по отношение на собствените си граждани, така и по отношение на гражданите на съседните страни. Така виждам мисията си, виждам я в тясна координираност с Европейския съюз, с върховния представител по външните работи и с комисията. Дами и господа, нека да премина към да започна с въпроса за разширяването. Председателя Юнкер заяви, че няма да има по-нататъчно разширяване през следващите 5 години, тъй като е време да се консолидира постигнатото до тук между 28-те държави и членки. Това означава на практика, е, трябва да, че трябва да се вземе предвид и че реалистично няма да има страна партньорка готова за присъединяване през е, този период, но е, дейността ни продължава. Целта е, е страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз, да направят така, че всички критерии да са напълно изпълнени и да се подготвят новите членове за бъдещите им отговорности. И тук има три основни важни елемента. Първо, върховенството на закона и основните права. Второ, економиката. И трето, функциониращата демокрация. Това са трите най-основни елемента, както и съответния административен капацитет, който да ги поддържа. И така, за това основното мото, под което ще работим е качество преди качеството е на първо място пред а, скоростта. В началото на мандата ще очертая как да се работи по тези приоритети. По правосъдието и върховенството на закона ще работя с първи заместник председател, комисаря по правосъдие, права на потребителите и равнопоставеност между половете и комисар по миграция и вътрешни работи. Много е важно да се действа срещу корупцията, да има независима съдебна система, да се реформира на държавната администрация. Това са неща, по които не можем да правим компромиси. Същото въжи и за основните права. Дискриминацията няма място в Европейския съюз. Второто важно нещо, втората много важна тема е економиката и нашите усилия за постигане на економически растеж и заетост. Трябва да преразгледаме економическите критерии за присъединяване. Трябва да се получим от постигнатото от европейското полугодие и да направим така, че критериите действително да подкрепят нашите партньори и още от сега да им помогнат да увеличат просперитета. За да има успех, от структурните реформи и за да могат те да са устойчиви, хората трябва да могат да виждат видими резултати. Също така ще разчитам и на реформите, които съм въвел в регионалната политика, за да се насърчат партньорите, да, страните партньорки да предприемат специални мерки за увеличаване на конкурентна способността, насочвайки се към внимателно подбрани отрасли. За да има обществена подкрепа, ще е, работя чрез инструмента за предприсъединителна помощ е, и, е, и с международните финансови институции, за да се постигнат по-видими резултати. Третата важна цел е действителна демокрация. Е, тя има много елементи, от е, честните избори до независимите медии и до е, едно приобщаващо, прозрачно държавно управление. В тази връзка разчитам на вашата подкрепа. Много е важно да се работи с гражданското общество. Всъщност, добре да ускорим някои от дейностите в тази връзка. Трябва да насърчим регионалното развитие, да подпомогнем за разрешаването на двустранните спорове. Партньорите ни няма как да напреднат по пътя към Европа, ако не продолеят наследството от миналото. И Населените от миналото конфликти по-конкретно. За това ще насърчавам задълбочаване на диалога между Белград и Прищина, за да се стабилизира е, региона. Страните от Западните Балкани трябва да са по-добре свързани една с друга и е, по-добре свързани с Европейския съюз. Е, всичко това е тясно свързано и с пътно-транспортните коридори, железниците и енергетиката. За това ще направя всичко възможно транспортната енергийна инфраструктура на Западните Балкани а, да е съвместима с нашите трансевропейски енергийни транспортни мрежи. Много е важно а, да има ефективни и добре управлявани инвестиции. И в тази връзка аз имам опит като комисар по регионалната политика. Възнамерявам да а, преобърна нещата така, че изтичането на мозъци да се превърне в, в свободно придвижване на мозъци чрез конкретни програми за мобилност. Европейския съюз трябва да продължи съвършава реформите и в Турция. Много е важно да се модернизира митническия съюз, да се разшири този съюз, така че да покрива и услугите, но може да се постигне успех при преговорите на Турция за присъединяване, само ако Турция действително поема ангажимент за опазване на основните права и е, за реформи. Дами и господа депутати, преди 10 години а, е, стартира политиката на добросъседство. Никой тогава не се и даваше сметка, че ще има такива сътресения и на юг и на изток от Европа. Затова а, е, трябва да насречим изграждането на демокрацията и просперитета. Това е важно и за нашата собствена сигурност – и е, за запазването на нашите е, универсални е, ценности и е, интереси. Първият ми приоритет ще бъде да направим всичко възможно да се разреши настоящата криза в Украина. Основната ни цел трябва да бъде да се настои на спазването на украинският е, териториален интегритет, суверенност и независимост както и на международното право. Трябва да подкрепим гражданите на Украина в тяхното основно право да правят своите стратегически избори. Подписването на споразумя... споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина и неговото ратифициране от Европейския парламент бяха изключително важни стъпки напред за задълбочаване на политическите и економически отношения. Е, политиката за добросъседство е много важна рамка и на изток, и на юг от Европа, но тя трябва също така да бъде приведена в съответствие с новите обстоятелства. Председателя Юнкер изиска от мен конкретни препоръки, които да изготвя през първата година от е, своя мандат. За мен е, е съвсем ясно, че във връзка с тези препоръки всяка отделна страна трябва да получи специално внимание. Трябва да има различен подход към различните страни. Политиката трябва да бъде по-гъвкава, за да може да реагираме по-бързо, когато партньорите ни имат нужда от нас. На трето място трябва да имаме подходящи инструменти за всички важни въпроси, включително на енергетиката, търговията и миграцията. На четвърто място трябва да задълбочим добрите отношения с съседите си. Необходимо е да се работи с гражданското общество и с частния сектор. И а, когато настояваме на, а, когато настояваме нашите е, партньори е, да въвеждат по-добро държавно управление, да въвеждат реформи, това означава, че и ние на своя ред трябва да изпълним своите обещания. Е, запазвайки, разбира се, своите принципи. На изток, източното партньорство създава добра рамка за работа и ще направя всичко възможно Украина, Грузия и Молдова да получат необходимата подкрепа, за да може действително да направят своя демократичен избори да въведат политически и економически реформи. Групата за подкрепа за Украина ще изиграе важна роля в нашата работа. Искам да се задълбоча отношенията с Армения и с Азербайджан и е, да задълбоча усилията по отношение на е, ангажиментите във връзка с Беларус. Е, ще подкрепим работата на Федерика Могерини за разрешаване на, на замразените конфликти в източните страни съседки. Заедно с нея ще задълбоча и диалога с Русия. Не е подходящо Русия да подценява решителността на Европа да подкрепя своите страни партньорки. И е, освен това Русия трябва да разбере, че нашата политика за добросъседство и източното партньорство по никакъв начин не са проект, който ощетява самата Русия. Що се отнася до южните страни и партньорки, необходими са реформи в, някои, в много от тях, особено в Тунис и Марокко. И е, трябва да стане ясно, че демократичният диалог е необходим, за да се постигне мир и просперитет. В Сирия се сблъскваме с сериозна хуманитарна криза която не трябва да забравяме, въпреки че има а, горещи ситуации на други места а, в този регион. Трябва да подкрепим, да подкрепяме политическия процес и да подкрепяме и онези а, общ, а, които имат нужда от нашата помощ в Йордания и Ливан в Либия нещата могат да станат хаотични, трябва да засилим усилията си там. В, към Египет ни трябва конструктивно отношение за мирния процес в Близкия изток, заедно с госпожа Могерини възнамерявам да използвам всички инструменти на Европейския съюз, за да се постигне помирение. Дами и господа депутати, само няколко думи за Европейската економическа зона и Европейската зона за свободна търговия. Винаги сме настоявали на вътрешния пазар да се спазват основните четири свободи. Не може да се из... Е, едни да избират едни свободи, а други други. Уважаеми дами и господа, Европейския съюз и неговите съседи са изправени пред жестоки предизвикателства и то в момент, когато са ограничени финансовите ни средства. Съюза трябва да поеме своята отговорност, като се фокусира повече както върху съседите, така и върху световната политика. Ще работя в тясно сътрудничество с вашите ресорни комисии, за да гарантираме проактивна и целенасочена политика на Европейския съюз с неговите партньори партньори в името на благото на нашите народи. Аз се захващам за работа ентусиазирано, но същевременно и прагматично. Нека заедно да укрепим добросъседските отношения, разбира се, от гледна точка на собствените ни европейски интереси. Благодаря за вниманието. Благодаря.